So И така, сега продължаваме е, с е, работата на Комисията по регионално развитие. Имам удоволствието да поздравя господин Люметър, директор на Генерална дирекция е, регионална и селищна политика на Европейската комисия. Доста месеци изминаха от последната ни среща тук в комисията. За мен е голямо удоволствие е, да се видим отново. Давам думата веднага на господин Люметър за неговата презентация. След това членовете на Комисията за регионално развитие ще имат възможност да задават въпроси, да правят предложения, коментари. Е, зависи до голяма степен и от вашата презентация, господин Люметър. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Михайлова, уважаеми членове на Европейския парламент, действително е, измина известно време от последната ни среща, но междувременно е, сте се виждали с комисаря Кречо. Така че не смятам, че е имало празнота в нашите контакти. много подходящ е момента да направим преглед заедно с вас на изминалия период, на настоящия период е, и на това, по което работим заедно е, бъдещия период. И ще се опитам бързо и по хронологичен ред да направят този преглед. Не бива да забравяме периода 2007-2013 година. Имаме много данни, които са важни от гледна точка и на бъдещите периоди приключване на периода 2007-2013 по един много по-плавен и по-безпроблемен начин, отколкото в предходни периоди. Нека да се спра на настоящия период и на прилагането в този период. Периода 2007-2013 година приключи през 2015 година, края на 2015 всъщност, що се отнася до допустимите разходи. Е, и е, това бе и периода, който е, обхващаше най-вече финансовата криза. Що се отнася до настоящия период, аз ще се спра на няколко момента. Виждате е, една съпоставка на скоростта на прилагане за 2007-2013 и следващия период до 2020. По-ниска е кривата, както виждате, това е червената крива на таблицата що се отнася до ефективното прилагане по отношение на плащанията за държавите членки, ние всъщност миналата година достигнахме до 20% от плащанията, като имаме предвид, че това е една голяма част от периода на настоящата МФР. За 2007-2013 година, напомням, това бе трудно време имахме 5% по-високо изпълнение. А в настоящия период всъщност постигнахме 25%. Така че, както виждаме, нещата върват доста бавно. И все още не сме запълнили празнотата. Все още не можем да достигнем нивото на периода 2007-2013. Продължаваме да търсим причините. Скоростта не винаги е, е най-важният е показател за Европа. Настоящата политика всъщност има намерение и цел да подпомага държавите членки в процесите на прехода по отношение на технологиите, по отношение на устойчивостта и не можете да кажете, че една година повече или по-малко всъщност няма значение. Но ние се сравноваваме с Китай, с САЩ и трябва да гарантираме, че нашата политика действително може да постигне целта си. Така че видът на подкрепа за процесите на е, преход са много важни, е, е много важен и естествено това е и разковничето за успеха. Нуждаем се, съответно, от повече финансова дисциплина. Това е един от изводите. Финансова дисциплина от страна на държавите членки. Защото количеството на изразходваните средства и скоростта а, а, не са, а, така да се каже, е, единствените показатели. който ви казва, че има връзка, а, всъщност ви лъже. В предишни години не сме имали чак толкова много изразходвани средства. Аз все пак сме изпълнявали по-добре и по-бързо нещата. И сега голяма част от държавите членки вече могат да поемат ангажиментите си по линия на споделеното управление в по-голяма степен и да постигат по-добри резултати. Нека да посоча и факта, че се опитахме да се справим най-вече с основния поток, е, така го наричаме, при преминаването от един период на друг. Е, нещо, което става в момента. Имаме е, много силно изразен ефект е, това, което сте правили през един период, трябва да бъде приключено през този период. Е, и е, следващият период да започне от нулата. Но това, което предлагаме, е за в бъдеще да има повече гъвкавост. Така че проектите, които се осъществяват в настоящия период, а не са довършени, да могат след това да се прехвърлят в периода от 21 до 27 година. Така вие ще имате повече последователност и по-устойчиво ниво на прилагане и изпълнение на помощта по линия на кохезионната политика. Но най-важният момент за възможно най-добро изпълнение в бъдеще е да имате своевременно приети и одобрени програми. В настоящия период повече от половината програми са приети на практика в втората година на програмния период 2015. И така, това казвам от гледна точка на подготовката на бъдещия период. Бъдещите периоди. Естествено, подбора на проектите като че ли се е подобрил, но все пак ние трябва да оценяваме е, нещата от гледна точка на резултата. Т.е. Е, какви са промените, които успяваме да постигнем на място. И така, как да се подготвим за бъдещия период. Е, по отношение на законодателния процес, мога да кажа следното. Действително сме много благодарни и доволни от работата на с докладчиците е, по е, регламента за общо приложимите разпоредби госпожа Крел и господин Новаков, особено господин Крео, а, госпожа Крел, която е, представлява позицията на Европейския парламент и я защитава дори когато измъчвана от някакви заболявания е, и е, на практика трилогът е, успя да свърши една голяма част от задачите си. В крайна сметка, ние сме в момента в една ситуация, в която установяваме, че една голяма част от трилозите не успяха да бъдат приключени. И така, каква е ситуацията към момента? Ние все пак е, е, успяхме да постигнем е, определен вид споразумение между съвета и парламента по някои части на регламента за общо приложимите разпоредби. И основната част която се отнася до целите на политиката и програмите, е, ще трябва да е, продължи да бъде консултирана. Е, необходима ни е стабилност. Трябва да започнем двустранните разговори с отделни държави членки и комисия в бъдеще за бъдещия програмен период. Да, малко тъжно е, че не стигнахме до този е, етап. Но можем да се похвалим, че е, свършихме много е, е, важна работа, която няма да бъде е, загубено време. И в момента, в който е, започне работа новия състав на парламента, ще възобновим трилога. Е, необходимо е да се създаде достатъчна яснота по основните е, въпроси. Естествено, все още има много детайли, които трябва да се дообсъждат. Няма, не са получили окончателен отговор. Но основните елементи, е, най-вече по отношение на частта за програмирането на е, CPR, е, на регламента за общо приложимите разпоредби, трябва да стане ясна в края на процеса. И така, както виждате, чашата е наполовина пълна, но при всички положения трябва да се продължи е, интенсивно работата по отношение на държавите членки. И така, комисията предложи бъдещата кохезионна политика да бъде по-тясно свързана с европейския семестър. Аз наистина вярвам, че през последните месеци е, е, работихме усилено и ще ви обясна какъв е резултата от нашата работа. Е, е, е свързане и с е, европейския семестър. И точно по тази причина, когато говоря за свързаност, е, подчертавам необходимостта от тази връзка. Докладите за страните, е, които е, бяха готови в края на февруари. Какво е новото? И тук е, действително има е, ясна връзка е, между кохезионна политика и европейски семестър. Това са анализите на инвестиционните потребности на отделните държави членки. Всички инвестиционни потребности, не само е, инвестиции, е, които ще се подпомагат, може би, от кохезионната политика. Става дума за публични инвестиции, за частни инвестиции, е, във всички възможни сфери. Е, втората новост в тези доклади по страни да кажем, моята страна, Люксембург, е, ще ви дам пример с нея. Ние е, започнахме да анализираме някои регионални различия и е, това е, продължава да се прави в други държави членки. Е, и изглежда доста така единна, хомогенна а, практика, но същевременно е, всъщност ние имаме само един така добре оформен е, регион, Балтийския. В другите случаи става дума за така, анализи, които се правят под нивото на регион. Така че различията между регионите и изводите от гледна точка на политиката са важни. И така ние смятаме, че в рамките на това развитие създадохме една солидна аналитична база за дефиниране на някои инвестиционни приоритети във връзка с кохезионната политика по-конкретно. и в приложенията 3-4 или 4-5 страници е, е приложението за една страна, в която се подчертава новата архитектура, така както тя е, е съгласувана между парламента и съвета. И тези приложения по страни всъщност следват приетата вече и одобрена архитектура за бъдещия период. Виждате на тази таблица, че сме мислили и за е, въздействието на правилата за тематична концентрация в бъдеще. И така тези е, е, тематични концентрации за по-развитите страни е, ще бъдат по-концентрирани и същевременно по-селективни в бъдеще. И както виждате, нашата позиция основаваща се на анализа на потребностите, е на първо място Финландия, Швеция, Дания, Ирландия, Люксембург сме поставили. Всъщност скромна е подкрепата, която получават тези страни по линия на кохезионната политика. За Дания 10, годи... 10 евро на глава от населението е, действително много скромна сума. И трябва да видим е, какви са последствията и какви са, е, така да се каже, различията при едно такова положение. И също времено изразходваните средства показват най-голяма добавена стойност, когато се залага на иновация, на обновяване на политиката на интелигентен растеж. Така че да има полза и за климата. Когато говорим за инвестиции в технологии, ние само така бихме могли да постигнем нашите климатични цели виждаме, че Нидерландия се работи е, в тази страна най-вече по някои категории. Е, ние предлагаме е, при това високо равнище на организация в Нидерландия и подходът да продължи и през следващия период. Е, за Австрия и Германия е, всъщност е, сме изключили връзките, обвързаността. Има национални средства в Германия, национални програми по отношение на инфраструктура, широколентов интернет. Това трябва да бъде приоритет е, за кохесионната политика и за двете страни. Но тук става дума най-вече за целта 3, а, а тя не е покрита до този момент. И това, което трябва да бъде е, обхванато, са всички всъщност е, е така, цели от 1 до 5 за останалата част от страните и характерът на приложение D е определена на стартовата позиция за комисията за започване на двустранни разговори с държавите членки по отношение на бъдещия период на програмиране на оперативните програми. Това е е, тук става дума за един изчерпателен списък, е, който обаче е, не е дефиниран количествено. Да кажем, поглеждайки към колегата от Германия, не става дума за това да се каже, вие ще изразходвате толкова и толкова, за да получите такава и такава подкрепа по тези и тези цели. Не. Е, става дума за обхващане на потребностите от инвестиции изобщо. И така, имаме стабилна аналитична основа и стабилна стартова позиция, което е, вече е предпоставка за един е, открит и резултатен диалог с държавите членки по отношение на техните програми в бъдещи периоди. И накрая, позволете ми да ви информирам за това как ние е, смятаме, че трябва да протекат следващите действия. Едно, което в никакъв случай не целим да постигнем, е да поставим законодателя пред някаква реалност. Не, става дума за това да предвидим и планираме добре законодателния процес и съответно да се опрем на споразумението по отношение на регламента за общо приложимите разпоредби и за Кохезионния фонд и кохезионната политика. Споразумението между Европейския парламент и съвета естествено ще даде възможност за поддържане на двустранния диалог с цел финализиране на оперативните програми за бъдещи периоди със съответните държави членки. Е, говорихме вече за приложение D. Е, именно това очакваме, дали по отношение на тематичната концентрация или допустимостта на определени видове разходи. И сега, следващите стъпки. Е, ние е, обикаляме столиците. Е, посещаваме на място и представяме и докладите по страни и приложение Д. В две страни бях, в Прага и в Осло. Участвах в тези презентации и разговори. И бе много приятно да установим, че е, реакцията е, в двете страни е положителна, е, а също добра е и нивото на подготвеност за двустранни разговори. За нас тези първи презентации и срещи бяха всъщност част от прилагането на практика на принципа на партньорство. Ние сме тези, които е, каним съответните, е, според нас, много съществени, важни партньори е, е, в съответната страна, като се започне от правителството надолу. Е, в тези страни, които посещаваме, е, е, ние ще е, е поставяме въпроса за това те да ни предоставят нещо като пътна карта с основните етапи е, е, във връзка с е, регламента за общо приложимите разпоредби за приемане на оперативни програми през следващата година. Това е целта. Очевидно няма да е много лесно е, да се постигне всичко това. Аз предлагам на държавите членки да ни представят до средата на тази година техните проекти и ако няма голямо разминаване в амбициите и в вижданията ни до първите месеци на следващата година, ще можем да сме приключили. Има и специфични препоръки за страни, които ще бъдат предложени от комисията до юни. Връзката отново се вижда с кохезионната политика. Работим и по специфични препоръки за инвестициите. Не смятам, че съдържанието на тези препоръки ще бъде изненада за някого тъй като в крайна сметка ние събираме данните и информацията от съответните страни. Тези инвестиционни препоръки не са ограничени единствено до кохезионната политика. И тук става дума за така, обща картина на инвестиционните потребности ми се, че доста дълго говорих е, и е, мисля, че е време да дадем възможност за въпроси и коментари. Е, благодаря ви. Не бяхте прекалено дълъг. Бе много интересно. Имате съвсем ясен план. Ние днес преди обед говорихме за намеренията и плановете в парламента и аз съм сигурна, че най-вероятно ще има въпроси към вас. Започваме с координаторите. Господин Ван Нистел Рай. Благодаря ви. Между е, два мандата сме в момента, така че е добре да си дадем сметка за свършеното. Говорите за, за полугодието, за семестъра. Но също в тази комисия сме, сме приели програма за подкрепа. Има много промени в това отношение. Може ли ни осветлите малко за връзката между семестъра и изпълнението на, на, на другите програми? Около 80 или 70% от препоръките често пъти, често пъти са свързани с кохезионната политика – но не чух нещо по този въпрос, защото 20-25 милиарда се предвиждат за следващия период, които да се инвестират в структурни реформи. Къде се намираме? На какъв етап сме? После. Не казахте нищо за изпълнението, нивото на изпълнение. 25 милиарда, националните доклади, какви са. Аз винаги съм казвал, че по-добре по-рано да се осигуряват тия средства. Така че не се стигне до, до, до, до а, замързяване на средствата, да се разходват. Това също ме интересува. Това може да е последното ми изказване тук, но искам да знам отговора при след това. това, което казвате, че се вземат средства от а, този период и се прехвърлят за следващия, това как ще го обясните на, на нетните платци? Защо да инвестираме, защо да даваме нови средства, ако има не, Ако холандския финансов министр е, чуе това, сигурно букет цветя ще ми, подари, ще ми подари от радост. Пилотните подготовните действия са в, е, са в ръцете на парламента изцяло. Имаме проекти, които сме подели по наша инициатива е, няколко места по света. Може да ни помогнете на нас и на секретариат, е, като ни дадете малко информация за това как е, така тия проекти. Благодаря ви за, за съдействието, за това, че, че дойдахте да говорите пред нас, защото най-важното нещо, което трябва да се постигне е, е, е да се осигурят е, е, достатъчно средства за фонда за регионално развитие. И кохезионната политика трябва да остане е, основна част от целите на Съюза. Защото виждате, че, че има поток населението, което се има миграционни потоци към, към по- по-богатите части на Европа. Та благодаря ви за, за, за всичките усилия. Не идвахте при нас толкова често, но ние често мислихме за вас. Това беше доста лично. Благодаря. Госпожа Крел, заповядайте. Благодаря. Аз не знам а, какво имахте предвид в последното си изречение. Може би на чаша вино трябва да го обсъдим. Благодаря, господин Леметър, за, за интересната реч. Въпросът ми е свързан с графика ви. Мисля, че много оптимистично гледате нещата. Радвам се, че вече сте започнали да говорите с партньори, да подготвяте нещата. Обаче имам някои съмнения – дали е, този оптимистичен график всъщност е изпълним. Както знаем, всички съвета реши около 50% от кохизионната политика ще бъде обвързано с, с, с многодушната финансова рамка от втората половина на 2020 година. Германия също подкрепи това с подоби планове. Така че само 50% от кохезионната политика по такъв начин са осигурени. Не знам, не виждам как това ще стигне до нещо положително. Декември 2020 година, естествено, тогава ще можем да направим преценка за това какви са окончателните резултати, но, но, но до тогава ще има забавения. Има ли според вас възможност да започне е, процеса на програмиране преди, преди е, да се получат окончателните доклади? Не знам как ги виждате нещата. Може би вие да имате някакви по-нахопчиви идеи от мен. Коментари извън микрофон. I never know anything. Well, this is big... Това е защото сте в предизборна а, кампания. Затова, затова не, няма затова не знаете всичко. Шегувам се. Това е свързано с предния ни разговор. Господин Ван Милтербург. Благодаря, господин Аламетър за, за ясната презентация и за призива за повече финансова дисциплина от страна на държавите членки. Това го тълкувам и като насърчаване за по-строго прилагане на правилото N плюс 2. Радвам се и от това, което виждам, че са започнали, е започнал подготовката за новия програмен период. Никога не е твърде рано. И съгласен съм обаче с някои колеги, е, че, че не се е постигна достатъчно напредък по време на романското председателство, но това разбира се, е, затова вината не е ваша. Така че трябва обаче сега да се ускори работата но това ще зависи от новите колеги в, тоя, в тая комисия. Няколко въпроса има, има, има доста спортни, спорни въпроси, с които ние се занимаваме тук. В това число а, а, разпределението на средствата за механизма за свързване на Европа, мрежата ТНТ, как през последните години се, се оформя а, сътрудничеството ви с а, генерална дирекция МУВ и гледате ли на това като на, на успешна история, като на положителен опит? Доста средства от Кохизионните фонд, кохезионния фонд бяха а, предвидени за, за транспортни проекти. Каква е вашата оценка? Той ще се радвам да, да, да, да, да чуя откровения ви отговор по този въпрос. Следващия въпрос. В регламента за, за регионално развитие има списък с, с недопустими дейности – Разговаря се с комисията по този въпрос, как да се промени списъка дали да се забрани, например, инвестиции в изкопаеми горива, в инфраструктури на регионални летища. Опитваме се да намерим аргументи за и против, така че ако може да обясните на нас, на колегите, защо? Защо комисията преди бе по-строга? 2016 година а, започна а, плана за градските райони с различни тематични партньорства в момента. Можем да, да анализираме всичките а, доклади за тематичните партньорства, имаме по-добър, по-добър обмен на информация, по-добра по-добро законодателство. Как парламента, по какъв начин ни информирахте за всичките, как ни информирате, по принцип, всичките тези партньор, е, тематични партньорства? Ще изготвите ли доклади, които да представите пред нас? Защото трябва, трябва да отчетем свършеното, най-вече когато говорим за, за, за, по, за по-доброто регламентиране, по-доброто законодателство. Това е последният ми въпрос. Благодаря ви и желая ви успех в, за подготовката за, за бъдещето, за след 2020 година, което също ще е едно бъдеще, в което аз няма да съм в, в, в тази парламентарна комисия вече. Благодаря. Да, само си, постоянно си мислим за кампанията и кой ще е тук и кой няма да е тук, но това е нормално за този етап от, от мандата на парламента. Госпожа Милетич. Благодаря. Благодаря, господин Ламетр. Сравнихте състоянието на нещата с плащанията 14-20 и 7-13. А, казахте, че са добри резултатите, но аз не виждам нищо добро. 20-25 в крайната, в крайната на петата година на изпълнение е, не е добър резултат. И постоянно повтаряме едно и също нещо. Имаме закъснение в изпълнението на кохезионната политика и че трябва да се свърши нещо повече. Дори тук в парламента започнахме през 2015 година. Още е, в самото начало на новия период ние призовахме комисията да, да ускори изпълнението на кохезионната политика по държавите членки, но тогава комисарят и представяше а, мерките пред нас и, и винаги в началото на всеки нов период се оказва, че все още работим по старите. По старите дейности и сме в един постоянен, в състояние на постоянно закъснение на изпълнението. Постоянно забавяне. Та, какво, какво ще направите, за да, за да не се повторят същите грешки в новия период? Добре казвате, че една от мерките е да започне е, процеса на програмиране максимално рано, но е, както каза госпожа Крайл, как ще стане е, това на, на, на този етап от, от преговорите? Също Казахте до края на юни в планови, плановите класи, че очаквате да се внесат целеви дати за партньорски споразумения и, и, и с програми за партньорство. Тоест през юни, ако можете да получите първоначал... ако да разполагате с първоначалните проекти за споразумение, това е било добре. Но сега, как ще накарате в този етап държавите членки да мислят за, за, за, за, за партньорство? Да, те трябва да започнат действително сега, защото 2021 очакваме вече да се изпълняват проектите. Та ако не искаме пак да, да сме изправени пред същите трудности в новия период, трябва да, да ускорите всичко. Това, което вие предлагате е твърде късно. датите, които сте си поставили, са прекалено, прекалено късни. Имаме някои общи тематични приоритети и знаем в кои области трябва да се, да се изготвят проекти и да се натрупват проекти. Защо не, не започнат от сега да да, да подканвате държавите членки да, да почват да се готвят, а не да чакат за 2020 година. Благодаря. Това бяха въпросите. Мисля, че достатъчно. Заповядайте. Благодаря. Четири изказвания, но доста въпроси и коментари. Много ме радва атмосферата е, тук днес. Особено ми се вижда. И добре би било, ако тя, тя се запази за следващия парламент. Това би направило срещите ни още по-оживени и приятни, господин Ван Нистерой. Напълно прав сте. Като изтъквате програмата за, за, за подкрепа на реформи. Това е нов инструмент, който предложихме, така че да се стимулират навременните структурни реформи в държавите, по държавите членки. трябваше колективно да признаем, че динамиката на реформите не, не, не е достатъчна в Европейския съюз. Затова преценихме, че са необходими допъл... допълнителни положителни стили... стимули. Да действат сериозно по националните препоръки. Основната разлика по отношение на разделението на труда между а, програмата за, за подкрепа на реформите и бъдещата кохезионна политика е, че програмата за подкрепа на реформи не е свързана с конкретни инвестиции. Както знаете, много реформи се състоят в законодателни действия, а не, а не в инвестиции. Да, ще има финансови инициативи. И това е нещо, което кохизионната политика не може да постигне нито сега, нито в бъдеще, защото кохизионната политика инвестира в в физически и човешки капитал. Тоест много конкретно. И е свързана или нали, с конкретни а, разходи или конкретни резултати, които са постигнати. Та, Това това, са, това е един комплект от мерки. Може би а, можем да гледаме на тях като а, отделни страни на една монета, които, които да помогнат на Европа да се развива по-динамично, както в економически, така и в социален аспект. Още един коментар връзка. Както знаете, по 11 тематична цел на Европейския социален фонд а, предвиждаме реформа на, на публичната администрация и укрепване на административния капацитет. А, такива реформи в бъдеще няма да се а, финансират по хизионната политика, а по програмата за подкрепа на реформите. Вярно е, че не споменах резерва за изпълнение и, и как се развиват нещата с него. Това е една задача за тази година. Ще по... очакваме да получим данни от държавите членки в края на юни, чрез техните доклади, за, за, за, годишни доклади. Там ще Там ще има, има информация за изпълнението на показателите към края на 2018 година. В момента разполагаме с някои елементи, но картината все още е разпокъсана. Тя, може да има все още някои случаи на, на недостатъчно изпълнение в, а, по показателите, което означава, че резерва ще се преразпределя от някои приоритетни а, а, насоки в други, които са по-ефективни. Това ще се реши заедно с държавите членки. Това е съвсем механичен процес. Знаеме какви са целите, те са количествени и, очевидно кога те са постигнати и кога не. Ако не така стоят неща, ако не са изпълнени, правилата са много ясни. Трябва да, да, да пренасочите 6% към друга дейност. Да, не искам да, да правя догадки е, за това дали ще сме доволни в крайна сметка от процеса, но ясното в случая е, че Става, това не предполага някакво стратегическо мислене, става въпрос само е, ни груби а, измервания за това дали са изпълнили целите, нормите в дадена област. Така че може да се окаже, че сме в положение, което не на всяка цена сме, сме, сме доволни от не всяка област може да е доволна от... Е, не, може би не всяка област ще е доволна от, от резерва. Да, може да се окаже, че се е, прехвърлят пари е, за сметка на от е, борба с измененията на климата и така нататък. Не е невъзможно. Е, значи, че ако отнемем от там средства и е, е пренасочим към допълнителните пътища, както виждате, парламента играе ли някаква роля в това отношение или, или ние само сме наблюдатели? Предсвържен факт ли ще бъдем представени или не? Ние определено искаме да ви държим изцяло в течение за констатациите, но пак ще повторя, че Това е процедура, при която няма възможност за преценка дали са постигнати целите за изпълнение или не. Единствената възможност за вземане на решение е къде да се насочат парите. Вземането на парите става автоматично, а вече на къде се насочват те дали в областите с добро изпълнение. Тук има възможност за преценка и вземане на решение. Тъй като де-факто говорим за модифициране на оперативни програми, това ще стане по обичайната процедура между държавите членки и комисията. Те представят предложение и комисията се произнася дали то е обосновано. Какво предлагаме за в бъдеще? Ние предлагаме друг режим. Подхода към резерва за изпълнението в сегашния период е, оформя нашето виждане за бъдещето. Искаме бъдещият режим да е по-интелигентен. Подхода 5 плюс 2 и средносрочния преглед ще дадат пълна възможност за взимането на решения по нови приоритети. Няма да има чисто механична обвързаност. Радвам се, че посочихте интереса на финансовите министри. Виждам, че може би не съм бил напълно ясен в изложението си. Значи аз говорих, че за в бъдеще трябва да направим така, че да се избегне явлението изведнъж инвестициите, подпомагане по, кохези, по кохезията да отпаднат за година-две, докато набере скорост новия период. Посочих и, че предлагаме ново, много по-гъвкаво правило, което позволява на проекти, започнали в рамките на един период да продължат финансово и на практика своето изпълнение в следващия. Но очевидно е, че всички пари, предвидени за периода 14-20, трябва да бъдат изразходени в рамките на този период, а не да се прехвърлят за бъдещето. Значи искаме точно обратното, по-бързо разходване за в бъдеще. Това би трябвало да спомогне по-бързото набиране на скорост в новия период, защото говорим за проекти, които вече са изпълнени и за които разходите могат да бъдат възстановени на много ранен етап от следващия период. Така ще се изглади процедурата. Защото до момента, според принципа, прехвърлянето на проектите на една от един период за друг бе нещо много рядко. Това ставаше само за така наречените поетапни проекти, а това в момента ще става много по-естествено и лесно според новото правило и мисля, че това е в съзвучие с общи интерес, а именно безпрепятствена инвестиционна дейност. Това е свързано и с казаното от госпожа Малетич. Съгласна съм с вас, че няма с какво да се хвалим за 2017. Само 25%. Но така или иначе положението бе по-добро, отколкото е сега. И то независимо от кризата през 2009 година, която доста охлади публичните инвестиции държавите членки. Вие споменахте и за 2015. Тогава всички се стараехме да приключим добре 2013-2014. Съгласен съм, да. Кое беше най-важното за нас? Да избегнем в края на периода сериозни загуби от средства за кохезионна политика – неосвояване на голям паричен ресурс, който няма да бъде оползотворен и използван по целесообразност. Така че тогава бе хубаво да се предприеме тази мащабна инициатива. Интересът бе голям и резултатите бяха доста окоръжаващи, защото в крайна сметка за периода 2007-2013 година можем да отбележим окончателен процент на освояване на наличните средства от 99%. Тоест много малко средства няма да бъдат освоени в края на 2013 година. Но съм съгласен, че трябва да гледаме напред в бъдещето, а не само в миналото и да видим как да осигурим пълна освояемост. Тъй като правилото N плюс 3 ще въжи до самия край за този период, разполагаме с повече време, отколкото до сега, мисля, че в крайна сметка няма да имаме този проблем с усвояемостта. Ето защо от сега гледаме решително към бъдещето. Именно и е това без смисъла на моята презентация. Още сега, много по-рано отколкото в миналото, да има позиция на комисията за отделните държави членки, да посочим кои според нас са приоритетите, да настояваме държавите членки още сега да помислят как ще използват месец до края на 2020 година, за да се отстоява общата ни цел, а именно да бъдат сключени споразумения за партньорства и да се бъдат одобрени оперативните програми в края на 2020 година или в самото начало на новия период. Но разбира се, ние не можем да диктуваме на държавите членки темпове на съвместна работа. Ето защо на този етап просто искаме да ни предоставят график, често и просто, в който да е посочен, да речем, първоначален срок, в който държавите членки ще могат да споделят първоначалния проект на споразумение за партньорство и оперативна програма. Това ще е много важен елемент от пътната карта и се надяваме тази дата да е възможно най-рано. Да речем до септември, октомври 2019 година държавите членки да поемат ангажимент да представят първоначалния проект, за да можем тогава вече да започнем и по-конкретни обсъждания. Попитахте какви други мерки предприемаме, за да подобрим възможностите за по-динамичен старт на следващия период. В допълнение към всичко това, ние искаме държавите членки да поставят акценти върху слабостите им в административния капацитет. Още сега, както знаете, структурите за управление и контрол ще бъдат запазени за едния период. Така че държавите членки знаят, в кои административни структури трябва да инвестират заради наличните слабости. И предлагаме да обърнат внимание на този въпрос още сега. Ние ще им помогнем в това отношение. Създадена е връзка с ОИСР, за да се изготви ясна стратегия за подобряване на административния капацитет там, където е необходимо това, преди началото на периода. И те, това начинание ще започне през идните месеци. А сега, относно основателния въпрос, свързан с нивото на амбиция и оптимизъм. Въпроса е на госпожа Коелио. Да, съгласен съм че това е възможно най-добрият сценарий. Определено не можем да бъдем по-амбициозни от това и да, успеха на този подход ще зависи от два фактора. Първо, отделните държави членки, до каква степен споделяте нивото на амбиция каква организация ще създадат за нейното изпълнение. Това ще се проличи от пътните карти. Втория фактор касае графика за сключване на споразумение по въпроса за многогодишната финансова рамка, както правилно посочихте. Самата спогодба за МФР е може да е факт много късно. Има такава възможност. И е, тук сте прави. Възможно е да закъснеем дори с самата многогодишна финансова рамка. Но смятам, че е съвсем възможно да продължим да постигаме напредък при двустранните дискусии по законодателството, Кохезионния фонд, законодателството ЕСФ+, регламента за общо приложимите разпоредби, паралелно с преговорите по многодишната финансова рамка. Ако информацията ми е точна, парламента и съвета току-що са се споразумели по програмата Инвестирай в ЕСА, Invest EU, който е факт, който сочи, че не е необходимо да се изчаква мефере, за да се приеме дадена логика. На ниво съвет има доста въпроси, които се запазват и се обвързват с дискусията на МФР. Но съм съгласен, че първите политически тристранни срещи свидетелстват, че много работа може да бъде свършена по подробните разпоредби, за да може най-малкото много бързо да се стигне до окончателно споразумение по законодателните разпоредби веднага след приемането на многодишната финансова рамка. Сигурно е, че официално оперативните програми и споразумението за партньорство няма да могат да бъдат прияти преди да влезе в сила законодателството. Но това не трябва да ограничава нашата амбиция на този етап. Трябва да оползотворим максимално добре на личното време, да се опитаме да работим паралелно, да постигаме напредък възможно най-голяма степен и да работим на базата на хипотези. Ясно е, че няма да можем да се споразумеем с държавите членки по конкретните цифри – защото докато не бъде прията МФР, не знаем какви ще са националните пакети. Няма да знаем също така ни, нито какви ще са нивата на тематична концентрация. Няма да знаем и как ще бъдат дефинирани целите на всяка една политика. Кои разходи ще бъдат включени, кои не. Няма как да знаем какъв ще е списъка за изключване на някои разходи. Всичко това в крайна сметка ще изисква някаква по-финен настройка, за да се одобрят и подробностите, свързани с оперативните програми. Но искрено вярвам, че това няма да отнеме много време, ако до тогава вече е проведен качествен диалог за цялостната стратегия на държавите членки, за бъдещите и разходи за кохезия, основните приоритети. и за разпределението на финансовите средства по различните оперативни програми и приоритети. Въпрос в залата. Това не го вярвам, но как искате да водите разговор с държавите членки? Как искате да ви предложат споразумение за партньорство, по условие, че 13 държави членки изобщо не са съгласни даже да има споразумение за партньорство и не сме постигнали компромис по въпроса. Парламента и комисията, разбира се, настояват всяка една държава членка да изключи споразумение за партньорство, но половината изобщо не приемат тази идея. Ако започнем с тази голяма въпросителна в самото начало, и ако въпросът не бъде решен до октомври-ноември, че даже и по-късно, просто не мисля, че оптимизма ще има някаква почва. I'm very happy that you mentioned this particular element because I... че споменахте този конкретен елемент. Съгласен съм с вас, че това ще е лакмус тест за държавите членки да видим дали гледат сериозна работата с нас или не. Защо казвам това? Първо, защото не смятам, че са 13 държавите членки, които отказват споразумение за партньорство. Не всичките 13 или 14 държави членки са против споразумение за партньорство или някои елементи от него, които бяха обсъдени. Елементите от цялостната стратегия. Защо казвам, че това е лакмус тест? Защото е ясно, че ако държавите членки по-отделно не искат да ни кажат какъв е стратегическият им подход към бъдещата кохезионна политика, няма да се водят никакви разговори. Няма да приемем да започнем разговори в основа на някаква неясна оперативна програма. Първо искаме да обсъдим цялостния подход на държавите членки. Няма нужда да казваме, че в крайна сметка всичко това ще доведе до отделно споразумение за партньорство или до конкретни елементи в дадена оперативна програма. Но се надявам, че държавите членки ще подходят практично по въпроса и ще видят, че в техен собствен интерес е първо да помислят за стратегията заедно с нас, а не незабавно да скачат на подробностите и без да назваваме имена, в някои държави членки даже скачат на конкретни проекти, които искат да бъдат подпомагани. На този етап не съм песимист. Разчитам, че в крайна сметка държавите членки ще разберат, че трябва да обсъдим самото съдържание, което предлагаме на споразуменията за партньорство защото иначе няма да се постигне напредък пред двустранните преговори. Господин Ван Нилтабург, правилно сте разбрал, аз отправях категоричен апел да се върнем към N плюс 2. Но искам да подчертая, че ние самите предложихме поетапно връщане към N плюс 2, не някаква радикална рязка промяна, но така или иначе запазваме целта, в крайна сметка да се върнем на правилото N плюс 2 до края на следващия период. Подробностите по самия процес на връщане, разбира се, подлежат на обсъждане. Относно трансферите, искате истин, истин, искрен отговор от мен, нали? Както и по всички други въпроси. Ще бъда максимално искрен. Предложението на комисията е да се възпроизведе трансфера за този период. И това ясно сочи, че според нас това е една добра организация, добър механизъм, който ще доведе до добри резултати. Но казвам, ще доведе до добри резултати. Днес, честно казано, все още не знаем категорично дали пакетите за държавите членки, които са прехвърлени, ще бъдат спазени от всяка една държава членка. Така че за някои може да има ползи, за други загуби. Те първо предстои да се види, в зависимост от конкретното изпълнение на проектите, които са подбрани. За нас това винаги е било част от правилата на играта. Ние приемаме идеята националните пакети да бъдат защитени само по време на първите 4 години от сегашната МФР. Не смятаме, че известно преразпределение е проблем или пък провал само по себе си. Така че, да, сътрудничеството между службите на комисията е много добро по тази тема и сме съвсем убедени, че в крайна сметка първоначалните национални пакети ще бъдат спазени в голяма степен и също е така проектите, които са подбрани за преразпределение на средства, ще бъдат изпълнени както трябва. Относно недопустимите дейности, радвам се, че подигате този въпрос. Честно казано, не сме впечатлени от посоката, която очертава вашия докладчик и сме сериозно притеснени. от докладчика подход е назадничев, а не напредничев. Прекалено консервативен прекалено либерален, що се отнася до европейските средства и тяхното предназначение. Споменате се някои области, които докладчика иска отново да бъдат допустими. Мога да добавя още една. Само за да онагледя защо много ни притеснява посоката, която гледа парламента. Депата, даже и те ще бъдат допустими за в бъдеще. Депата за отпадъци. Трябва да се зададем принципния въпрос. Искаме ли кохезионната политика да е в пълно съзвучие с най-основните първостепенни стратегии а за мен те са две. На първо място, не искаме да губим състезанието за иновации и нови технологии. Интелигентна Европа, с две думи. И на второ място искаме устойчива, екосообразна Европа. Опазване на околната среда, борба с пластмасовите отпадъци, борба с климатичните промени, изпълнение на целите за рециклиране и така нататък. Както всички знаем, в финансов аспект кохесионната политика е изложена на натиск в момента. Да видим какъв ще е крайният резултат от преговорите за МФР. Но на фона на тези несигурни обстоятелства трябва много внимателно да помислим за какво да се използват средствата по кохезионната политика. С известна степен на амбициозност сигурност, но и последователност. Е, според мен, ние се придържаме към основните приоритети на Европейския съюз. И сме доста по-селективни, отколкото в миналото. Затова и се придържаме към нашето предложение за в бъдеще да не се финансират технологии, свързани с копаеми горива, нито пък колесна техника, регионални летища, както споменахте, депа за отпадъци, за които пък аз споменах и така нататък. Това е един от принципните аспекти на дебата, който предстои, защото той ще предопредели в известна степен репутацията на кохесионната политика в бъдеще. E Вие споменахте е, Холандия е, във връзка с разходите, иновациите и така нататък. Е, Кохезионната политика до сега работи в моменти на преход е, за да се създаде действително устойчива ситуация, е необходимо повече време. Е, това не означава, че скоростта или ритъма е неправилен и е, избъркан. Не, просто се изисква по-дълъг период. И сега, е, като свързваме е, фонда за регионално развитие с Кохезионния фонд, е, виждаме, че е необходимо малко повече време. А вие в определени категории имате да решавате много сериозни въпроси. Най-вече във връзка и с дъмпинговите цени с отпадъци и така нататък. Е, е, има редица проблеми. Е, направили сте известни компромиси. И аз се надявам, действително, и ние направихме компромиси. Мисли, че те ще бъдат прияти другата година. Well, allow me to... Позволете ми да възразя, че проблемите са свързани поради това, че се свързва регламента за Кохезионния фонд и регламента за, регионално, за фонда за регионално развитие. Не. Разходите, които вие смятате за допустими по Кохезионния фонд, са възможни и по линия на другия фонд за регионално развитие. Къде е проблема? Проблема е в определенето на това а, за какъв вид екологични а, е, проекти става дума, когато говорим за Кохесионния фонд, които вие ще а, е, а, е, решите, че могат да бъдат подпомагани. И освен това не бива да забравяме какви цели сме си поставили. Ние си поставихме целта до 35-та година да а, имаме а, така да се каже, отпадъци от 35%, които ще се събират по сметищата. Това е абсолютно непропорционално в да позволя да се изразходват средства за сметища е на практика нещо, което е в противоречие с целта намаляване на отпадъците. И е, не мога да очаквам постигане на целта по този начин. Един доста важен и чувствителен въпрос за някои държави членки. Бе свързан с изгарянето на отпадъците инсинерацията. Някои държави членки смятат, е, че трябва да им позволим е, това за следващия период. Ако видим обаче целта за 2030-35 е, по отношение на отпадъците, ще установим, че в крайна сметка има твърде много е, инсталации за изгаряне. Не би трябвало да е, разширяваме е, целият и увеличаваме този капацитет от мощности, след като желаем да намалим отпадъците. Така че в това отношение действително е, мисля, че е необходимо разумно решение на базата на компромис. Като Комисия за регионално развитие трябва да бъдете информирани и за програмата за развитие на градовете и съответните действия по нея. Аз ще се радвам да, ако намерим подходящ момент и възможност до края на тази година да направим и това заедно. Много се надявам, че... А, извинете, казва ораторът, подготвителните действия във връзка с, с други страни в света, да, а, ще ви изпратя нашата оценка за състоянието на нещата и по този въпрос. Съвсем кратък въпрос. Тази цел до 2025 или 30 или 35 година да имаме процент за рециклиране, който още от самото начало бе нереалистичен според мен и това не, е, не се случва за първи път. не изключвам и моята страна, Германия. Ние сме е, един вид рекордьори, поне в мечтите си за кръговата економика и също времено е, изпращаме нашите пластмасови отпадъци в Азия. Но страните една по една е, прекратяват приемането. Нали? Сега Преминахме към транспорти за Малайзия, но и Малайзия вече ни предупреждава, че това няма да продължи дълго. Необходими са преходни периоди. Междувременно вече има доста добри технологии е, е, отпадъци за енергия е, с преработването, с рециклирането на пластмаса се добива енергия. И това ще бъде една възможност за страните, които могат да изградят сами подобни инсталации. Това е действително нова, не е много разпространена технология, скъпо начинание. И би било добре, естествено, в рамките на кохезионната политика да могат да се реализират подобни проекти с средства за регионите за регионално развитие. Очевидно, целите е, по отношение на кръговата економика не бяха реалистични от самото начало и едва ли ще ги постигнем. Желаете ли да отговорите? Съгласен съм, че ще трябва да търсим разумни компромиси. Но мога само да повторя не бива а, да а, така, се замъгляват очертанията на целите и да а, а, ги забравяме. Не, аз, ние знаем много добре как, какви решения са взети и в крайна сметка с законодателите взеха тези решения. Един от тях е, е парламента, когато става дума за процента за рециклиране или за кръгова економика и така нататък. Да, Съгласен съм с отделни елементи от това, което се съдържаше в изказването на господин Целер. Много е, скъпа технология. През следващите 5 или 10 години, очевидно, не всеки ще може да си я позволи. Е, но е възможно в крайна сметка да се изградат някакви високотехнологични инсталации от някои от държавите членки, не всички, при всички положения ще могат да си го позволят. И след това в един миг, при положение, че имаме една доста така, ограничаваща ни цел за отпадъците, да се окаже, че те не могат да бъдат натоварени. Мисля, че трябва да премислим какви трябва да са стимулите. И при създаването на а, свръхкапацитет. Имаме такива а, инсинератори, а, инсталации за изгаряния в някои от балтийските държави. И също времено имаме и определени цели във връзка с а, а, отпадъците производството или на отпадъци в тези страни също времено също трябва да бъде намалено. А те имат огромни мощности, които надхвърлят и в потребностите от изгаране на отпадъци в трите балтийски държави. И така трябва да имаме предвид. И това отново става, се отнася най-вече до балтийските държави. Когато става дума за рециклиране, е, е, трябва да ви кажа, че там процента е, е твърде нисък, 20, по-малко от 25%, а Целта е 75%. Така че няма да се допуска, според мен, и не би трябвало да се допуска възможност за избягване на целите. Благодаря. Благодаря, господин Люметър. Много интересен дебат. Е, това бе, струва ми се, точно е, дискусията, която в края на множеството дискусии, които сме провеждали във връзка с е, регламента за общо приложимите разпоредби, сомнибус и така нататък, много важна заключителна дискусия. Много ви благодаря за това, че бяхте тук с нас, за усилията, които полагате. И така, дневния ред е, е, по точка разни предложения няма. И тогава не ми остава нищо друго, освен да ви напомня, че следващото последно заседание за този легислатурен период на нашата комисия ще бъде тук в Брюксел 11 април Започваме в 10 часа сутринта. Благодаря на преводачите, благодаря за тяхната работа. Приключваме с работата на регионалната комисия за днес в рамките на това